А сега давам думата на колегата Млинар. Благодаря, господин председател. Тук и днес искам да изкажа една похвала. Похвала към германският канцлер Ангела Меркел. Често я критикуват погрешно, че е обострила бежанската криза и е поканила бежанците в Европа. Не е така. Тя придаде на Европа човешко лице и даде пример на всички управляващи. А именно показа, че правото на обежище е неизменна част от списъка на европейските ценности. Много се радвам, че утре ще можем да разговаряме с госпожа Меркел и да чуем нейните планове за следващите години. Радвам се също и, че френският президент Франсуа Оланд ще бъде тук въпреки че неговите действия заслужават по-малко похвали. Преди две седмици бях в Кале и трябва да ви кажа, че Положението там е срамно за европейска държава. Преди да отправяме критики към други, трябва да пометем собствения си двор. Благодаря. Господин Лиарик. Господин председател, трябва да поздравим страните, хуманитарните организации, асоциациите, на синдикатите и всички граждани, които помагат на бежанците. Дълг е на Европейския съюз да ги подкрепи, да отдели необходимите средства, за да може да се помогне на бежанците да живеят, да намерят подслон, образование. Трябва да се преразгледа политиката на строги економии, наложена на страните и на местните власти Необходима е международна защита на тези хора, изхвърлени по пътищата на Европа от войната. И а, в никакъв случай а, не трябва да ги оставим в мизерия и безнадежност. Необход... Европа с 500 милиона не е, може да бъде залята от няколко стотин хиляди иммигранти. Това е едно човешко, културно и економическо богатство, което идва в Европа. Господин Гал. Госпожа Гал. Много съм очудена от това, което отново се говори за Унгария, от нападките срещу Унгария, нападки, които не отговарят на истината. В действителност нашата работа е да се съсредоточим върху ефективната подкрепа за бежанците, върху ефективната помощ на беж... за бежанците в Близкия изток и лагерите. Това са истинските бежанци, а не онези, които хвърлят камъни по унгарските граничари на нашата граница или а, вършат нередности в Кале. Нашата работа е да окажем хуманитарна помощ без хората да се налага да рискуват живота си. Само по този начин можем да предотвратим мъките, които ще изтърпят хиляди хора защото те идват на границата само за да установят, че нямат право да останат в Европейския съюз. Освен това сме длъжни да пазим границите на Европейския съюз и да призовем всички да спазват правилата на Европейския съюз. Също така недвусмислено трябва да заявим, че не можем да приемем всички в Европейския съюз. Само така ще помогнем реално на бежанците. Другото е лицемерие. Биргит Зипел. Um става въпрос за хуманитарното положение на бежанците. Започвам с Балканите. В изминалите години направихме ли наистина достатъчно за демократичното и економическото развитие на този регион или всъщност ни беше все едно? Ситуацията в Ливан и Йордания, там в лагерите, положението е непоносимо. Без образование за децата, недостатъчно изхранване. Една от причините е, че нашите държави членки не са предоставили достатъчно средства за това. Сирийските бежанци в Сирия не могат да подават молба за убежище, нямат право да работят, не получават социални помощи. При такива условия те не могат да останат в такава Турция. Тези неща трябва да се променят. А в Европейския съюз хората с насилие биват оттласквани от границите, дори се стреля по тях. Положението в Италия и Гърция е непоносимо, но нека да не се лъжем. Прекалено дълго, прекалено много държави просто гледаха отстрани или си затваряха очите. Мислеха си, че не ги засяга, че това е работа на онези, които имат да пазят външните граници. Ето, че сега сме свидетели на множество чисто национални отговори на положението. И много често става въпрос не за закрила на хора, а в най-различни форми всичко се върти около темата капсулиране по всички тези въпроси Европейският съюз във всички случаи е, е в състояние да се справи. Затруднен обаче е съветът. Затруднен е да търси и намира общи европейски отговори. Сега вече е 12 без 5. Крайно време е да активираме всички финансови и организационни средства на ниво Европа и на ниво държави членки, за да сработи интеграцията, регистрацията и подпомагането, включително и подпомагането в трети държави. Европа се нуждае от Европейски съвет за Европа. Уважаеми господин председател, господин комисар, уважаеми колеги! От една година водим този абсолютно безплоден разговор в тази зала от една година ви повтаряме че зверствата на ислямска държава и подобните им организации вършени в близкия изток ще вдигнат вълна от хора които ще бягат от тях. от една година повтаряме че република турция участва в тази война и тя участва открито бомбардирайки позициите на кюрдите в северен ирак. от една година повтаряме че само и единствено военна намеса на тази територия би спряла тази вълна от бежанци и мигранти и би спасила по някакъв начин европейския континент. за съжаление нищо от това не се случи и да моята държава българия е силно потърпевша от вълната от нелегални мигранти. защо казвам имигранти? защото явно има неразбиране в залата за характера и за произхода и за разликата между имигрант и бежанец. имигрантът идва от сигурна държава такава е турция и нищо от това не се случва и нищо не се променя. това което трябва да се случи разбира се не са нито квоти нито горещи точки защото няма как да задържиш някой някъде въпреки неговата воля. затова остро възразявам срещу всички квоти за разпределение и горещи точки. има една квота и една точка и те са германия където искат да отидат тези хора. благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател. А, кризата показа слабостта на нашата политика. Шест, шенгенският режим а, се разпадна. Както а, знаеме, някои страни вече въведаха контрол на вътрешните си граници. Харватия е малка страна, а, която е изправена пред а, тежък проблем имаме 600 хиляди бежанци от Босна и Херцеговина, много повече от бежанците, които сега влизат в Европейският съюз. Не, както не бе решен въпроса с Босна и Херцеговина, така не се решава и сегашният въпрос. Някои използват кризата за собствените си интереси обаче аз се надявам, че тази криза ще доведе до по-добра политическа, по-добра политика от страна на Европа. Благодаря. Благодаря, господин председател. Начинът по който управляваме тази криза с беженците тук в Европейския съюз е лицемерна. Ръководството на Европейския съюз се придвижва по посока на репресии, и, а не по пътя на солидарност. Това означава, че ние запазваме условията, в и, превръщаме Средиземноморското и Егейско море в плаващи гробници. Необходимо е да вземем щедри решения, да отворим приемни центрове и да гарантираме правото на беженците безопасно да достигнат европейската си дестинация, като настояваме да се прилага регламента Дъблин. Защото в противен случай стотици хиляди беженци ще бъдат в безисходица в Гърция. Необходими са нови центрове, които да приемат моби за убежище с помощта на Фронтекс. Господин Елмар Брок. Господин председател, уважаеми колеги, да, Държавите членки и Европейският съюз през изминалите години допуснаха големи грешки. Но няма полза да говорим за това. В момента трябва да решим проблем, който много от нас не забелязаха и то поради причини, свързани с дееспособността на държавите членки на Европейския съюз и с правото, уреждащо обежището правото на обежище е основно обежище и то не може да бъде лимитирано. Но, разбира се, трябва да се погрежим хората, които простигат, пристигат, да бъдат третирани нормално, да се ускорят е, процедурите, тези, които нямат право да останат, бързо да бъдат изпращани обратно. Благодаря на господин председателя на комисията, че обърна внимание, че моята страна е една от тези, които нямат достатъчно бърза процедура за връщане. Държа, е, гражданите ни няма да приемат, ако спорим само за това кой е виновен. Трябва да се действа, трябва да се покажат планове, трябва да покажем, че ако войната на представителите в Сирия и Ирак не се прекрати, ако американците и руснаците не седнат да говорят, нещата няма да се разрешат. В момента всеки бомбардира всеки го в района. Не може повече така. Всички ние трябва да провеждаме приобщаваща политика, нова политика по отношение на Африка. Трябва да свързваме въпросите на климата с, с въпросите за бежанците. Ако не покажем, че правим това пред нашите граждани, те просто ще ни изпъдят. invito ancora una volta a rispettare il tempo di parola perché le votazioni sono previste alle 12. Моля ви, спазвайте времето за е, изказване. Гласуването е отложено за 12.45, но ако не се спазва времето за изказване, ще продължим до след 1 часа. Умолявам ви, сега господин Мораес една минута. Um, Благодаря, господин председател. Приветствам това, което господин Макаван се. За първи път взимаме предвид външното измерение на проблема. Приветствам и това, което спомена господин Тимерманс. Трябва да действаме бързо. Въпросът не търпи отлагане. Наближава зима. И ние много добре знаем какво значи това. Това значи повече жертви в Средиземно море, жертви и на сушата. Това значи криза. Трябва да преразгледаме нашият механизъм за гражданска закрила, за гражданска защита. Искам да кажа на комисията и на нейния заместник председател господин Тимерман, че не е необходим не само механизъм за разселване на бежанците, но и решаване на проблема с така наречените горещи точки. Въпросът е дали комисията действа правилно и дали всички работим заедно за намиране на решения, които нашите граждани ще приемат. Госпожа Форенца. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че този дебат, който се провежда само няколко дни след годишнината от ужасните събития в Лампедуза, представлява всъщност много интересен факт. Повече от 140 трупа са намерени. Повече от хиляда души не успяха да стигнат Европа. И мисля, че е, е важно, най-важното нещо е да спасим всички тези човешки животи на всяка цена. 120 хиляди души като част от квотата представлява просто жест. Е, трудно е да се прави е, разграничение между бежанци и мигранти. Цитираме Дъблин, но мисля, че трябва да предприемем хуманитарния подход, да спасим живот и да създадем е, нови мерки.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 Хората, които е, пътуват е, в Европа, трябва да ни с достоинство. През Турция, през Сърбия, през Македония трябва да се дадат повече средства на международни организации и да подкрепим регионалните програми. Не е достатъчно да обещаваме средства. Те трябва да се разпределят бързо и ефикасно. Материална помощ на място не е достатъчно. Аз бях ръководител на делегация делегацията на Либе в Лампедуза и а, там има ефективни действия на издирване благодарение на местните органи. Установявам, че военните средства и сътрудничеството в Европейския съюз са изключително важни за спасяване на живота и за борба срещу контрабандата, които променят начина си на действие. Ние също трябва да бъдем бъдем по-гъвкави по отношение на хората, идващи от Турция, Гърция, Египет. Има законни начини, но просто държавите членки не ги прилагат. Трябва да се премине към една система на задължително раз... преразселване. Трябва да се прилага пакета за об бежище, включително снимането на отпечатъци. Това е много важно, за да може Шенген да функционира. Благодаря. Грация, грация, президенте. Благодаря, господин председател. Искам да отправя призив към всички добре настроени към Европа сили. Онези, които са враждебно настроени, оставям на страна. Господин Тимерман, съветът е взел решение да приеме беженците, но трябва да поемем още повече отговорност. Трябва да покажем, че заключенията на съвета действително ще доведат до добра политика и още по-добра практика. Необходимо е да изградим европейска система за гражданска защита, за да могат гражданите да видят какво означава приемане на беженци. Незабавно ни е необходимо подобряване на охраната на границите, за да може европейското пространство да е защитено. Трябва система за борба с бедствията, система за гражданска защита. Комисията още от сега трябва да започне да работи. Госпожа Габриел. Благодаря, господин председател. Преди всичко, приветства моделянето на допълнителни средства за Европол и Фронтекс, но също така привличаме вниманието, че служителите на тези агенции трябва да бъдат подготвени. Защото това е много важно за интегрирането. И също така трябва да се оказва психологическа помощ на бежанците. Трябва да бъдем по-отворени в диалога си с съседните страни. В Саудитска Арабия ни говори за 130 хиляди млади сирийски студенти. Също така и емиратите говорят, че много студенти са получили статут. А какво правим ние всички заедно да отговорим както трябва на кризата? Трябва да се приветстват извънредните усилия на Ливан и Сирия. Трябва да се признае, че тези две страни правят необходимото. Трябва и ние да го сторим за да, а, а, защото а, става дума за страни, които са стълбове на стабилността в Средиземноморието. Господин Демера. Благодаря, господин председател. Смятам, че най-важното е незабавно да се прилага, приложи програмата на ООН за изхранване. На второ място незабавно да се организират горещите точки за регистрация. На трето място важна е Турция като основен партньор в борбата с незаконната имиграция и борбата с каналджийството. Друга неотлажна задача е пряката помощ на да, оказвана на бежанците в сътрудничество с Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците и страните членки. Средствата на Европа трябва да послужат за изграждане на съответните технически инфраструктури с специализиран персонал на европейските агенции. Освен това, трябва да се подобри защитата на границите. Също така е важно да има програми за образование, за заетост и за социална сигурност на бежанците. И в крайна сметка Гърция също се нуждае от диференцирана помощ. Благодаря. Господин Коелю. Благодаря, господин председател. Ние сме изправени пред огромна а, критична ситуация с беженците. Най-лошото би било да не, отново да не направим нищо. Но комисията пое инициатива с добри предложения сега съвета господин Шмидт, когато вземе решение взема а, някакво недостатъчно решение. Не става дума за гранична криза, това е криза за беженците. Трябва да подобрим а, помощта, но не като хвърляме пари на вятъра. Трябва да разберем, че не беженците подкопават Шенген, а мерките на някои държави членки. И трябва да се разбере, че 120 хиляди е много малко число, като се има предвид измеренията на проблема. Комисията комисията трябва да упражнява правомощията си като пазител на договора и трябва да си сътрудничим също така с съседните страни на фронтовата линия, с държави членки, които получават най-голям брой заявки за обежище. Господин Цвер има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа. Днес чух изненадва, т.е. прочетох изненадващо изявление на германския вътрешен министр, в което се казва, че Германия ще спре да приема бежанци, ще започне да отказва да ги приема. Питам се къде ще ги връща. Те идват от държави, в които. Разбира се, че трябва да бъдат връщани в държави, в които се спазват човешките права и свободи държави, в които бежанците биват третирани добре. Той споменава Словения и Харватия, но това са държави с много малък капацитет за прием на бежанци. Ако Германия има намерение да изпрати в тези държави повече от милион бежанци, това няма как да стане. Ние не можем да ги приемем. Искам да помоля въпросът да се преразгледа. Германия трябва да има адекватна политика. Сега думата ще дам на госпожа Сантрова по процедурата спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател. Радвам се, че вече преминаваме от думи към дела. Е, е, затова а, Чешката република не протестира за това, че а, загуби гласуването в съвета. Ние искаме да помогнем в хуманитарните усилия. През последните години сме отделили 3 милиона евро за хуманитарна помощ в Сирия и Близкият изток. И във връзка с това искам да попитам господин комисаря и господин министър, защо не включваме Египет в сред безопасните страни? Защото има хиляди бежанци в Египет, който е сигурна страна. Дами и господа, сигурна съм, че Европейският парламент ще реагира бързо, че ще бъде осигурена финансова помощ, за да могат да осигурят хуманни условия в беженските лагери в приемащите страни. Господин Киниши. Микрофонът не ви е включен. пред лицето на хуманитарната криза, не знам дали работи микрофонът. Значи пред лицето на бежанската криза и нейния размер, предприеманите мерки са крачка напред, но не са достатъчни. Има тема, която се загуби. Това са децата. Никой не говори за тях. Повече от 100 хиляди непридружени е, малолетни са влезли в Европа. За тях трябва да се направи нещо по-специално. Процедурата за даване на обежище трябва да се ускори, трябва да се зачита благото на детето, така както е и според решението на Съда на Европейския съюз. При презаселването трябва да се съблюдават нуждите на непридружените деца, независимо от това, коя е първата страна членка, в която са влезли и независимо от процедурите, които такът в други държави членки, събирането на децата с родителите трябва да се ускорява, за да не попаднат тези деца в крайна сметка сред престъпници в Европа. Господин Мариас. Κύριε е, Господин председател, ситуацията на хилядите беженци, които заливат Гърция и останалата част на Европа, наистина е отвратителна. Тази вълна беженци продължава да се увеличава с напредването на войната в Сирия и докато Европейския съюз толерира войната. Това не е криза на беженците, това е криза и за европейците, за гърците, които обедняха поради мерките на тройката. Тройката използва сега меморандума за разбирателство, за да направи и гърците още по-бавни. Ние трябваше да сме е, изличили вече дълга на Гърция, за да може държавата да се справи с вълната беженци. Вместо това вие о, превръщате Гърция в социално гробище, като позволявате това да се да продължи. Несъмнено, последното заседание на Европейския съвет направи крачка напред. А комисията винаги е била на мнение, че а, има начин кризата да бъде решена. Но има нещо, от което не можем да което не може да отречем. Бяхме абсолютно напълно неподготвени за тази криза. И комисията, и страните членки не са подготвени за тази криза. И за жалост проявяват се разлики в подхода на страните членки. Необходимо е комисията да поеме по-сериозна роля в света за решаване на проблемите на кризата. Също и страни като Сърбия, бивша Югославска република Македония и други които не са страни членки, правят много. Също така много правят Турция, Ливан и Йордания. Трябва да еднаквим позиции през следните месеци, защото кризата не е приключила. Господин Кризономус, а, ние трябва да разгледаме проблема на беженците и, а, и мигрантите от 2,5 милиарда, които бяха прияти от комисията в съответните програми през миналата седмица, на Гърци се дадоха 470 милиона. Ако се погледне в абсолютна стойност, изглежда голяма сума, но а в Гърция са поети 310 хиляди записани човешки същества сравнение с тези, това е сравнено с 430 хиляди за цяла Европа. Две трети от мигрантите идват в Гърция. Ние получаваме една пета от средствата, които се полагат. Е, мисля, че трябва да се промени това. Карвар. Благодаря, господин председател. Тази е, беженска криза стана най-големия политически въпрос в последно време. Необходимо е да се намери решение в полза и на гражданите на Европейския съюз и на иммигрантите. На миналата седмица на заседанието на ОПЕК беше предложено Саудитска Арабия да приеме 2,5 милиона но Саудитска Арабия не е подписала конвенцията от 1951 година. Има голям брой бежанци вече в съседните на Сирия страни. Около милион, милион и половина. Много от тях, разбира се, се опитват да дойдат в Европа. Страните от Персийския залив трябва да направят необходимото, трябва да поемат своята част от отговорността. Всички членове на ОНЕ трябва да подпишат конвенцията от 1951 година, за да може всеки да поеме своята част от отговорността. Господин Обермайер. Господин председател, говори се за милион, милион и половина бежанци, които ще влязат в Германия до края на годината и не се вижда края на това цунами от бежанци. И нищо чудно, защото Европа, като започнем от Юнкер и свършим с Тимерман и Меркел, канят наляво и надясно хората да идват. Германия е отворила границите си, но това означава по-малко пари за европейските социални проблеми. Гарантирам ви едно снижаването на социалния стандарт ще настъпи и в богатите европейски страни и ще застраши социалния мир. Боя се, че загрижеността на европейците за задълбочаващата се ислямизация и създаването на паралелни ислямски а, светове са реални. Колегата Марва има думата. Благодаря, господин председател. Тук често се споменаваха Виктор Орбан и унгарското правителство. Може да обичате, може да не обичате Орбан и правителството му, но сигурното е едно. Говорим за масово идване на нелегални бежанци. И Орбан и неговото правителство говорят от името и в защита на милионите е, унгарски граждани и милионите европейски граждани. Това, което желаем е да защитим страната си и да защитим Европа. Може би нашите либерални приятели помнят какво наричахме едно време демокрация. Онези, които вземаха решения някога, ги вземаха не само на базата на интереса на елита или е, медиите, а на базата на това, което желаят хората. По-рано се говореше и за свобода на волеизявлението. В, раз, не може да говорим за масовото, масовия бежански поток само под сурдинка. Донор Тимерманс. Става думата на господин Тимерманс. Благодаря, господин председател. Само няколко коментари и реакции на казаното. Позволете да кажа съвсем ясно. Ние сме изправени пред една огромна криза и също така е ясно, че Европа не може, повтарям, не може да приеме всички беженци по света. Нека това да стане съвсем ясно. На второ място. Моля, моля, успокойте се. Правилата дават право на пет изказвания на всяка група. Дадох думата на всички. Имате думата, господин Тимерманс. Моля, сега давам думата на, от, за втори път на господин Тимърманс. На второ място, продължава господин Тимерманс, хуманитарната ситуация изисква действия на всички равнища от държавите членки, от Европейския съюз, вътре в държавите членки, вътре в Европейския съюз и извън Европейския съюз. Искам да благодаря на Европейския парламент за ръководната роля, която той пое по този въпрос и за силната подкрепа за позицията на комисията. Това е пътя, който трябва да следваме, ако го направим направим и ако го направим бързо, ще можем да покажем на населението на Европа, че може да се справим с това и че Европа е в състояние да се справи. Средното нещо, което казвам, което е в отговор на някои направени коментари, ако не искате да помогнете на беженците, ако не искате да направите нищо друго, освен да ги а, от тласкате от границите си. Моля, кажете го ясно, но а, да не твърдете, че хората, които пристигат в Европа, не са беженци, защото това е лъжа. Поне имате поч... имайте почтенността, че не искате да помогнете на хората. Не казвайте, че тези хора не са беженци. 80% които пристигат в Гърция днес могат да бъдат клъв класифицирани като бежанци. Това е реалността днес. Разбира се, Кризата с беженците носи проблеми и никой не ги отрича. Това са проблеми, които трябва да бъдат решени. Ние трябва да подобрим контрола по външните си граници, трябва да бъде много по-бързи при снемането на отпечатъци от пръсти, да, това да стане е, бързо, за да може да се приемат хората, които имат право на обежище и да се върнат у нези, които нямат право. И това трябва да бъде направено през следващите няколко седмици. Кряскането от място няма да намери решение на този проблем. Последното нещо, което искам да кажа е следното. Редица коментари бяха направени по, е, по повод ситуацията в Унгария. Искам да ви кажа, че а, е, тази сутрин комисията изпрати административно писмо до унгарските власти, за да обяснят начина по който те боравят с, а, граничния контрол. Очакваме отговора и ще проведем разговор с унгарската страна страна на базата на отговора, който получим от тях. Благодаря ви много. Давам думата на Николас Шмидт от съвета. Благодаря. А, а, хората а, нямат избор. Те бягат от войната. Значи, а, трябва да помогнем колкото може по-близко до а, страните, от които идват на бежанците. И а, трябва приоритетно да помогнем на тези хора. А, хуманитарната помощ не винаги стига, обаче трябва да избегнем в рамките на възможното тези отчаяни хора а, да започнат опасни пътувания към Европа, нещо, а, които водят до голям брой жертви. Искам да задам един въпрос. Питайте един баща на семейство, защо а, поемате риска да пътувате за Европа. Защо го направиха? Това е защото децата ми вече две години не са били на училище. Тук някои искат да от, отрекат фактите, както го каза и заместник председателя на комисията. Трябва две години ли да чакат хората, а, за да тръгнат към Европа? Хуманитарната криза, както и много беше подчертано от много от вас, поставя на изпитание основните ценности на нашия съюз. Съветът ще продължи да сътрудничи с Европейският съвет, за да намери необходимите решения на настоящата криза действията на Европейския съюз трябва да бъдат силни, ефективни, глобални, на висотата на предизвикателството, пред което сме изправени. Европа е способна. Способна е да а, се извиси на висотата на проблемите. Стига да бъде солидарна. Благодаря. Благодаря. С това приключваме дебатът по тази точка от дневния ред и сега преминаваме към гласуване. Um, благодаря, колеги. Ние ще гласуваме, но преди е, да гласуваме има заявка за вземане думата. Госпожо председател, благодаря ви. Искам думата, защото е, Южна Франция бях засегнати тежко от, едно, от един потоп. Освен материалните щети, загинаха 20 на души, има още изчезнали. Аз искам да ви помоля за минута мълчание в солидарност. Президента Оланд ще дойде утре. Искаме да покажем на Франция и на другите държави, които бяха засегнати този жест на а, съчувствие с нашите колеги. Благодаря, че напомнихте тази тра, трагедия. Ние ще направим това по подходящия начин. Господин Ериксен, имате процедурен въпрос. Аз мисля, че има проблем с списък за гласуване, госпожо председател. Доклада за глобализацията, за фонда за глобализация, мисля, че бюджетната комисия реши да даде доклада на същ на, на, на лице от а, избирателния район на съответната компания. По-рано имаше ясни правила срещу това. Може би днес а, няма, а, но искам да кажа, че това не е а, уместен начин да се действа. Аз мисля, че точката трябва да отпадне или да се проведе обсъждане с ръководителите на комисията, това да не се повтаря в бъдеще, защото това неминуемо води до обсъждания относно конфликтни интереси. Благодаря. Председателката, благодаря. Преминаваме към вода. Всъщност има още един процедурен въпрос. Извинявайте. По процедурен въпрос ли искате да се изкажете? Микрофон, моля. Благодаря, госпожо председател. Няма несъвместимост в този вод, няма нищо незаконно преди известно време казахме, че тогава, когато има проблем, който а, ни а, интересува в дадена страна, ние не трябва да гласуваме, но това е напълно законно. Ние трябва да сме близо до избирателите. Ситуацията се е случила, няма драма. Добре, колеги, преминаваме първия доклад. Е